Good morning, ladies and gentlemen. Can we begin our work today? Добро утро! Можем да започнем работа. Нали така? Благодаря за това, че а, имаме такова голямо представяне днес. Е, много сте. Благодаря ви. Започваме с гласуването. становище, изготвено от колегата Констанция Крел за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Доста време отне на колегите да изготвят това становище. Бяха внесени много изменения, много заседания се проведоха на докладчиците в Сянка. Благодаря на докладчиците за всичките и усилия. Искате ли да кажете нещо по въпроса? Да, само два много бързи коментара. Госпожо Михайлова, вие вече споменахте, не беше лесно да се работи по това становище, не беше лесно да стигнем до финална версия. Има много а, проблеми, които касаят най-различни аспекти на въпроса, но все пак всички, всички положиха усилия. Благодаря на политическите съветници, на докладчиците в Сянка. Получихме голяма подкрепа и от секретарията. Много добре си сътрудничихме с тях. Нямахме много време, но въпреки това смятам, че свършихме добра работа и а, постигнахме голям подвиг. Мога да помоля колегите само да а, не забравят за това, което се случва с а, бюджета и да се отзоват винаги, когато имаме нужда от тях. Ще има хора, които мислят а, различно от а, това, което ще гласуваме днес. Трябва да внимаваме. Но ако имаме положително отношение и си свършим работата, нещата ще са окей. Okay. Благодаря. Uh, Благодаря. Искам да информирам всички колеги, че госпожа Крел предлага две компромисни изменения в две различни части от текста. Те се базират на споразумения постигнати по време на срещите на докладчиците в Сянка и съветниците. Това е част от техническата страна на гласуването днес. Няма да е много простичко, така че ще гледам по-бавно да вървим. Ако нещо объркам, ще моля да ме коригирате и да ме поправяте. Започваме сега с гласуване на становището Изменение 83. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега минаваме към компромис 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 92. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 2. За? против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 115 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 116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 въздържали се, отхвърля се. С изменение 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159. Прощавайте. Това е същото, значи минаваме на 160. За, против, въздържали се, отхвърля се. 184. За, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се. Нека да проверим за 200. 240. Изменение 240. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Vote is closed. Приключваме гласуването. Отхвърля се. Двеста за, въз... против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 262 с устно изменение има ли някой против устното? Гласуваме за двете заедно. 262. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 268 е следващото изменение. Извинете ме. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271. Имаме устно изменение. Господин Буда, искате ли нещо да кажете? Някой има ли против устното изменение? Гласуваме изменение 271 с устното. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 28. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 31. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 32. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 48. За? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 е оттеглено, простете ми. Значи минаваме към 69. За, против, Извинете ме, да се върна назад. Следващото изменение е 77. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 78. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 79. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 оттеглено. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване. Нека да гласуваме електронно. Заповядайте. Край на гласуването. Становището е прието. Поздравление на докладчика. Благодаря ви за подкрепата. Продължаваме сега с следващия доклад. Това е доклада Бъдещи перспективи за техническата помощ в рамките на политиката на сближаване.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 Изменение 5 за, против, въздържание. Нека да а, проверим. Гласувам електронно за изменение 5. The vote is closed. Край на гласуването отхвърлено е. Благодаря. Изменение 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се има ли? Нека да проверим. Гласувам електронно за изменение 6. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се?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 Изменение 61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Гласуваме изменение 64. Тоест,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 против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Докладът е прият. Докладчицата а, Желая да кажа няколко думи и поздравления за нея. Благодаря, не смятах да се изкажа. Защото трябва да отида в комисията по рибарство, но все пак искам да благодаря на всички. Беше а, чудесно сътрудничество, добре се сработихме с докладчиците в Сянка. Очевидно е, че темата а, е важна а, и беше важно да достигнем съгласие. Благодаря на всички. Благодаря ви. Добре се справихме с времето за гласуване. Продължаваме нататък със следващата точка от дневния ред. Размяна на мнения за доклада по собствена инициатива. Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени. Докладчик е госпожа Гарсия Перес. Днес ще видим какви са първоначалните идеи. Тя възнамерява да представи проект от доклада през юни. Най-вероятно ще го гласуваме през септември. Ще дам думата на госпожа Перес, след което ще чуем и докладчиците в сянка. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Днес ще обменим за пръв път мнение по доклад по собствена инициатива относно предизвикателствата, свързани с демографията. Мисля, че това е от огромно значение, особено предвид бит бъдещите дискусии по политиката на сближаване. Предиз... Демографията е едно от най-големите предизвикателства, пред което е изправен Европейския съюз и непрекъснато се увели, увеличава дела на възрастните хора на над 65 години. И до 2050 година демографическият ръст ще бъде все по-бавен и по-бавен и след това ще има спад. но това се отразява много на регионите. Много региони в Балтийските страни, Румъния, България, Словакия, Харватия им, имат все повече и повече а, градски агломерации, в които а, хората живеят и е, региони, които се обезлюдяват. Е, според е, последните данни по статистическия институт в Испания, в някои села в Испания има опасност от тотално обезлюдяване. В Кастия Леон успях да се запозная с нещата наистина лично Просто в някои региони няма достатъчно инфраструктури, няма достатъчно услуги, просто едно преживяване или опит за оживяване. Има липса на медицински центрове, на образователни центрове. Дори в някои села не се използват кредитни карти. И и аз се срещнах с е, хора, които работят в банките, които посещават селата и връчват е, каш пари на е, живущите там. И на някои места наистина се чуват само песните на птичките, но все пак демографията е едно огромно предизвикателство за устойчивото развитие на Европейският съюз. Смятам, че на демографическа демографска политика има за цел да вземе мерки за всички от тези е, региони, които изпитват трудни трябва да се направи един много задълбочен анализ и да се вземат мерки за намаляване на разликите. Четири са основните проблеми, с които се сблъсква Европейския съюз в момента. от една страна а, имаме различна населеност на дадени зони и в други зони имаме спад на денситета на населението, т.е. спад на дела на населението. Вторият второто предизвикателство, с което се сблъскваме, това е остаряването на населението. Това е едно много добре познато явление. В, е, в, в, в някои случаи факторите са едни, в други случаи факторите са други, но драстичното намаление на броя на младите хора и на децата води до загуба на баланс. И също така загуба на населението в дадени региони, обезледяването на дадени територии. някои, територи, някои територии са постоянно а, жертва на подобни явления. Сега тези явления не са нито нови, нито непознати, но а, процесите са все по-бързо развиващи се и все по-задълбочени. И също така бих искала да се спра на на проблема на а, пола. В а, селските райони има все, все повече и повече а, мъжко население, като, като че ли има просто изчезване, намаляване на дела на жените в а, тези региони. Така че трябва да се а, е, изработат инструменти за справяне с демографическите проблеми. Европейския съюз е, трябва да включи демографските аспекти във всички свои политики, включително и в различните бюджетни аспекти а, и политиките свързани с земеделието, околната среда, цифровия пазар и така нататък. В резолюцията от 9 септември 2015 година парламента излезе с своите приоритети относно качество на работните ръка в селските райони развитие на инфраструктурите с цел по-добро конкурен, по-добра конкурентоспособност, универсализация на е, услугите, допълнителни социални услуги, транспорти, политики за насърчаване на работата сред младите хора, политики за подпомагане на съчетаване на професионалния и личния живот е, и Европейският съюз трябва да, из, да, да вземе мерки и да приеме е, нормативни актове, които да отчитат е, проблемите. про, проблемните на тези е, територии. За сега има само признаване на проблемите на най-отдалечените райони, но не, но е необходимо да се предприеме една юридическа рамка, която да включва и другите територии, които не са най-далечони и да се необходимо е да се създадат нови критерии, нови показатели, е, които да отчитат проблемите на е, обезлюдяващите се територии и региони. Е, като тези показатели не трябва да отчитат само денситета на населението или БВП в тези региони. И също така да се вземат е, мерки за съчетаване на различните инструменти за съфинансиране. Необходимо е да се е, насочат средства от фонда за развитие на селските райони, но също така да се, съз... да се създаде и един специален фонд, който да има посто... за постоянна дейност и цел разрешаване и финансиране, разрешаването на проблемите в тези райони. Необходимо е също така да се предприеме една инициатива, която бихме могли да наречеме е, население, която да има за цел да насърчи интелигентното, включващо и устойчиво развитие. Необходимо е също така нещо, нещо което сме искали многократно – да има по-добре координиране и по-добро сътрудничество при прилагането на различните инструменти, структурните фондове, инвестиционните фондове, ОПС, за да може наистина да се решат проблемите, свързани с демографичните проблеми. Така че това, това, ще, това е основата на този доклад. доклад. Сигурна съм, че с вашия принос ще постигнем един отличен резултат. Отворена съм и очаквам а, идеи на а, колегите и в а, бъдещ, с бъдещ, бъдещите си заседания, бъдещите си дискусии ще Е, създадем един е, отличен е, доклад, който ще послужи за база за бъдещите дискусии в областта на политиките за сближаване, нещо, което ни предстои скоро. Благодаря. А сега давам думата на докладчиците в сянка. Muchas gracias, señora presidenta pues efectivamente... Благодаря, господин председател. Наистина Европа е изправена пред шока на демографията. В сравнение с останалия свят, демографския ръст в Европа е бавен и има застой. Целта на този доклад е да, учер... да очертаеме планове и програми в дългосрочен план. Както вече, както вече казахме, демографски проблеми има в много райони, включително и в испанските региони, Кастия, Леон, Арагон. И да, да се вземат мерки е приоритет не само за тези региони, но и за цяла Европа, защото този проблем е повсемесен. Реформата на политиката за сближаване трябва да включва а, всички аспекти на демографските промени, те да бъдат в центъра на тази а, политики и трябва да, да се вкарат и други критерии, други показатели, освен на БВП, както каза докладчицата, и критерии, показатели, свързани с намаляване денситета на населението, гъстотата на а, населението. Както отбеляза докладчика, в много територии и райони има и проблеми свързани с предоставянето на обществени услуги, както и с връзките, инфраструктурните връзки, включително и присъствието на интернет, а всички тези услуги са от огромно значение, за да може да се задържи младо население в тези територии и региони. Необходимо е също така тази структура е необходима също така за развитието на туризма в тези региони и за да се оживи економиката на тези региони. Така че не само е, е важно да се види какво е развитието и, и е, на е, населението в, е, е, от гледна точка на, е, на, на, на, на, на мястото, но трябва също на, така да се разглежда и във времето, и в пространството. Необходимо е да се вземат мерки за тези региони, за да можем да запазим европейският социален модел, който почива на солидарност. Модела на солидарност трябва да се прилага независимо от демографския дисбаланс необ, необ, необходимо е да намерим един координиран и всеобхватен отговор на проблемите, свързани с е, демографския спад. Но, разбира се, регионалните и местни органи на властта са онези, които най-добре познават а, е, про- проблемите и те трябва да участват в изработването на стратегии е, които имат за цел за решаване на проблемите в е, дългосрочен план и използвам случая също така да кажа, че един Европейски съюз, който може да създаде работни места и растеж, е един Европейски съюз, който ще може да е, намали разликите между регионите и да даде достойно бъдеще за своите млади хора. Благодаря ви. Thank you very much. Um, I don't see... Благодаря. Не виждам господин Бореба, господин Яковчич. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dozvolite mi da se ja na kratko uključim u ovu raspravu Имайки на уму да ова те... Благодаря, госпожо председател, за възможността да участвам в тази дискусия. В продължение на 25 години съм работил по тези въпроси и знам, че с този проблем се, се както моята страна Харватия, така и останали Европейския съюз. Тук трябва да разгледаме два аспекта на проблема. От една страна застаряването на населението. Това е, това е факт. Това е Очевидно и в много страни има проблеми с изплащането на пенсиите и ще има проблеми с устойчивостта на пенсионната система поради увеличаването на а, дела на пенсионерите. Така че необходимо е да потърсим едно общо решение на проблема. Но, необходимо е да имаме едно по-голяма координация в управлението на на пенсионните системи в Европейския съюз. Това е нещо, за което трябва да се замислим и в бъдеще. Аз лично, както казах, притежавам а, голям опит в а, тази област. Няма да повторя предложенията на докладчика, защото а, е, ние сме до голяма степен съгласни с всичко, което тя предлага. Знаеме какви реформи са необходими. Разбира се, можем да се възползваме от средства на, от различни фондове, но по-важно е да видим как ще се насочат те и какви и е, как ще се осъществат. Пр- пр- проблемите са понякога съпоставими понякога не. Испания има свои, същи, свои проблеми, Харватия други, но, но като цяло смятам, че доклада а, върви в правилната посока и наистина предложенията свързани за повече, за повече сътрудничество и координация са необходими. Но това е едно явление, което няма да спре от днес до утре, напротив, то ще е, бъде е, то ще е устойчиво в времето. Знам, че не можем да намериме решение е, днес и веднага на този проблем, но трябва да се опитаме да имаме глобален отговор. Господин Ропе или някой от който ще вземе думата от негово име, благодаря, ще взема думата от името на господин Ропе. И между предизвикателствата, с които се сблъскваме, а, ние, недооцен, ние недооценяваме про, проблема в много региони и общини в Европейския съюз, кои, където населението просто драстично намалява. Ако искаме да постигнем и териториално и социално сближаване трябва да спомагаме за обмен на най-добри практики между държавите членки, да осигурим по-добри условия за заетост, за различните категории население и полове. Трябва да имаме инструментален подход – който обаче да включва и качествени аспекти. Ние бихме искали да има баланс между градските агломерации и селските райони и да се намалят решенията. Господин Дамато имате думата. Госпожа Дамато. Благодаря. Аз, както и колегите, се интересувам много от този въпрос, който засяга всички. Различни изследвания подчертават, че е, населението на Европа остарява. И тук и това се отразява върху развитието на различните региони и по-специално на най-отдалечените райони, планинските райони, районите в най-неблагоприятно положение. Това има економически, социални и всякакви е, други е, последици. Населението на тези региони не е, разполага с е, е, голяма част от услугите, които се предоставят на други е, в други региони. Това, е, е, това са едни проблеми, които трябва да залегнат в абсолютно всички е, политики. Нека не забравяме, че миналата година приехме доклада на Йотова в, за планинските региони и в който подчертахме мерките, които трябва да се вземат за малките и средни предприятия в планинските райони, които са източник на доходи, на благосъстояние. Мерките, които трябва да се вземат за тези предприятия, които не са толкова рентабилни, но толкова важни. Комисията трябва да предприеме пилотни проекти за оздравяване на традиционна за, въз, за възвръщане и развиване на традиционни е, дейности и е, професионални занимания в тези региони. Нека не забравяме, че много често тези региони са и е, подложени на риск от природни бедствия. Миналата година в Италия имаше е, земетресения. Това е, води до е, обезлюдаване на, на много региони и разрушаване на е, инфраструктурите. Освен земетресенията, има и, и свлачища, има и други природни бедствия. Необходимо е да се вземат мерки за устойчив туризъм в тези региони и най-вече за насърчаване заетостта на младите чрез данъчни облегчения. Ние тук в Европейският парламент трябва да вземеме мерки и да работиме ръка за ръка с националните парламенти. По, тази, по тези проблеми има още седем души, които искат да се изкажат. Госпожа Вества. Благодаря ви, госпожо председател. Мога само да се присъединя към казаното от докладчика – Вярно е, че през 2011 година изготвихме доклад за демократските промени, за да помислим как бихме могли е, да съпътстваме тези промени. на тези демографски промени може да се гледа и като на възможност. Именно това е казано в доклада. Та в този контекст бих искала да ви напомня моя доклад за бъдещето на политиката на сближаване. В този доклад изрично се казва, че демографските промени – играят важна роля и ще изискват необходимото финансиране. Достатъчно е само да приложим вече предвиденото в този доклад. Селските райони биват споменавани навсякъде. Да, вярно е, че младите хора напускат селските райони. За това трябва да се предвидят необходимите субсидии. В моя роден район оперативната програма вече започна да се прилага, което е едно добро начало. Тази оперативна програма обаче трябва да бъде засилена. Това, което искам а, да кажа е, че не трябва да се прави такова противопоставяне между селски и градски райони. Съществува програма за градските райони, но нека тази програма да обхваща също така демографския дисбаланс. Според мен доклада е много добър. Важно е да изготвяме доклади по темата, за да може да посочим до каква степен за нас е означение значение ежедневието на европейските граждани. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Изключително важна тема. Интересно е да видим какви са явленията в това отношение и тенденцията от Втората световна война насам, за да видим и какво е положението днес. Нека да видим как нараства населението, каква е ръждаемостта, 2,2 деца на семейна двойка се падат в Европа днес. Интересно е обаче да се направи разбивка по държави. 1,6 деца на двойка в Италия. Всички ефекти, които всички последствия, които виждахме през последните години, сега се изострят. Определено има много ограничения в това отношение. Както правилно посочва докладчика, е, регионите се различават помежду си. Аз непрекъснато пътувам в различни селски райони, както и в градските такива и съм обезпокоен от вероятността за Европа на две скорости. Младите хора напускат селските райони и се преместват там, където смятат, че ще се развиват по-добре. Това, разбира се, се отразява на демографското положение. Не трябва да разглеждаме тази а, тема отделно от дискусиите за новите фондове. Нека да обхванем цялата картинка. Инвестициите, образованието, инвестициите в заетост, в нови комуникационни технологии, в широколентов интернет, в цифровия свят като цяло. Всички тези новости трябва да бъдат на разположение на хората, които не живеят в градските райони. Нуждам се от по-холистичен подход. Говорихме и за важни градивни единици за периода след 2020 година. Но трябва да видим какво е положението в всяка една държава членка. И тези демографски тенденции трябва да бъдат взети предвид при използването на европейските средства. Не може да се ограничаваме само до БВП, защото през последните десетилетия населението прогресивно намалява. И за да излезем от това положение, бихме могли да увеличим инвестициите – Нека да помислим какво сме направили до сега в това отношение. Какво възнамеряваме да направим в рамките на това предложение за градивните единици след 2020 година. Много инициативи пое Европейската комисия, след като се допитат от заинтересованите страни. Например, инициативата за активно устаряване, която включва сектора на здравеопазването – тя да се предвижда и децентрализиране на компетентните органи. на 29 април е Международния ден за солидарност между поколенията. Ще има и специална закуска, посветена на темата. Именно този тип дискусии и е, събития са ни необходими. Има много добри примери в различни части на Европа, които обслужват тази цел. Сребърната економика, например. Да, населението устарява, но това е економика, в която важна роля играят възрастните хора. Така че економика, в която активни са възрастните хора, е една от възможностите, които се откриват пред нас. Имаше още един пилотен проект, иницииран от нашата комисия и от Комисията по селско стопанство. Инициативата се наричаше Интелигентни общности. Комисаря Хоган лансира инициативата, като идеята беше да се види дали тази стратегия има потенциал. Има чудесни мерки и действия предприяти в това отношение. Но нека да помислим за това, което ще се случи в съответните региони в периода след 2020 година. Много неща могат да бъдат направени. Нека да го направим, като използваме регионалните структурни фондове. Hvala za besedo. E, tudi čestitke za pripravljeno poročilo, ki mislim, da благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя докладчика за доклада по тази важна тема. Тук са включени няколко изключително важни аспекта. Населението в Европейския съюз устарява, като то устарява в много по-бързи темпове в селските райони. В доклада се споменава също, че младите хора се преместват в градовете – но трябва да се подчертае също така миграцията между държави членки, а не само вътрешното преселване. Голям брой от младите хора от Източна Европа се преместват в държави с по-бързо развиващи се економики. Така че трябва да разгледаме структурата на населението, нито политиката на сближаване, нито а, другите политики ни позволяват да осъзнаем този проблем. Нуждам се от необходимата инфраструктура, за да може да се осигури необходимото качество на живот, достойно за 21 век. Транспорт, образование, социална инфраструктура, здравеопазване, спортно оборудване. Това са все важни аспекти. Аз идвам от Словения. У нас ние разработихме специална политика, която прилагаме от 70-та година насам. Тя се прилагаше в много от държавите, които бяха част от Съветския съюз. Имаме няколко големи регионални центъра, 5 на брой и много по-малки регионални центрове, които дават възможност на хората да останат в селските райони, да продължат да работят там. Тази политика трябва да се приложи и на европейско равнище – Словения е една от малкото държави, в които около 50% от населението все още живее в селските райони. Важно е да се изгради необходимата инфраструктура в тези райони, за да може младите хора да останат там. Младите хора желаят да останат да живеят там, където са, но за това се нуждат от необходимата инфраструктура. Господин Ван Нистелрой спомена, че трябва да използваме потенциала на настоящото население. Да не гледаме на тази част от населението като на бреме. В Словения разработихме проект, по смисъла на който възрастните хора помагат на други възрастни е, пенсионирани хора, за да може да водят те достоен живот. Така че сътрудничеството в това отношение е изключително важно. Аз самият инициирах проект, като преди е, няколко дни дори организирахме конференция с комисарите Крецо и Хоган по отношение на малките е, села. Голямо предизвикателство стои пред нас в това отношение. Нека новите технологии да не се развиват за сметка на малките села – Новите технологии могат отлично да се използват и в по-малките региони, и в селата, за насърчаване на туризма, за улесняване на социалните услуги, както и да се подобри достъпа до здравеопазване. В проекта, който разработвам, всичко това ще бъде взето предвид. Интелигентните села трябва да бъдат включени в следващата финансова рамка. Необходимо е хората да могат да живеят в тези села. Кой носи отговорността? Това е важен въпрос, на който трябва да намерим отговор. Нека да спазваме принципа на субсидиарност. На първо място общината, региона, държавата и едва на последно място Европейският съюз е този, който може да се намеси. Но трябва да се зададат някои тенденции. За това обаче най-напред се нуждаем от стратегия, за да може постепенно да се отпускат правомощия, така че тези региони да могат да се развиват, тъй като населението от тях населението ги напуска. Благодаря ви. Много от нещата, които казах, вече бяха споменати, но ще се възползвам от тази възможност, за да допълня. Аз живея недалеч от Кастилия и Леон и региона, в който живея, има сходни характеристики на Кастилия и Леон. 380 общини има от нас, като гъстотата на населението в тях е малка, което означава, че този район също е застрашен. Бих искал да добавя, че според мен най-напред на европейско а, ниво трябва да осъзнаем, че тези а, места се обезлюдяват. Това от своя а, страна си има своите последствия за градските райони. Оставихме селата да се обезлюдят, но това си има своите последствия и в градските райони, където отиват тези хора. Не трябва да се стига до обезлюдяване. Нека да ви обърна внимание на още нещо. Много публични средства се инвестират в селските райони. За публично осветление и така нататък. Но това са инвестиции, които вече не са необходими. Струва ми се, че е спешно да наложим така наречената положителна дискриминация и да не забравяме бъдещето на политиката на сближаване. Според мен, трябва да се разработи стратегия по отношение на ръждаемостта в Европейския съюз. Какъв е смисълът от подобна стратегия на местно равнище? не трябва да се стига до противопоставяне на селски и градски райони. Аз подкрепям програмата за градовете, защото в крайна сметка там живее по-голямата част от населението. Но само по себе си това не е причина за да се ускори обезлюдяването на селските райони. Аз подкрепям развиването на средно големи градове, в които се предоставят достатъчно услуги, така че хората да се съгласят да останат в тях. Бих искал отново да благодаря за своевременното разработване на този доклад, за който ще дам своя принос. Mm, eh, Благодаря ви. Дали има превод от шведски? Här är svenska. Jag kan prata svenska. Окей. I try to do my best in English. Ще се опитам да се изкажа на английски в такъв случай. Нека да ви опиша как стоят нещата в Швеция и по-специално в северната й част. У нас се води същата дискусия, защото имаме същия проблем. Младите хора се местят от селските райони в големите градове, но това е явление, което се наблюдава навсякъде в Европа. Остават само възрастните хора, което означава, че някои села скоро ще замрат. Преди 25 години ние си казахме, че трябва да направим по-привлекателни селата в Северна Швеция. И тогава решихме, че най-важното е да се инвестира в висши учебни заведения, в университети. Така че в тези учебни заведения да може да се води и научния и, научна и развойна дейност започна една политическа битка за изграждането на нови университети. Тази идея съвсем не се понрави на консерваторите, защото те искаха да се съсредоточат върху младите хора. Сега обаче вече разполагаме с три висши учебни заведения в северната част на Швеция. А относно разходването на европейските средства, 80%, ако не се лъжа, от Хоризонт 2020 и другите програми отиват за големите университети в големите градове, а не в висшите учебни заведения в по-малките градове, което само по себе си е проблем. В Северна Швеция регионалният фонд е много по-важен за университетите, отколкото Хоризонт 2020. Ние използваме регионалния фонд за научната и развойна дейност, което е изключително важно. Регионалния фонд е важен, но бихме могли да променим правилата в Хоризонт 2020 и другите програми, така че те да не отпускат средства само за големите висши учебни заведения. Благодаря. Госпожа Смолкова, заповядайте. Pekne za slovo. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за доклада. Благодаря и за днешната дискусия. Да, действително, демографските промени са голям проблем не само за регионите, но и за Европа като цяло. Наистина проблемът е обезпокоителен. Когато обсъждаме инструментите на политиката на сближаване в контекста на демографските промени, трябва да помислим за вече съществуващите инструменти. Те не са малобройни, разполагаме с много такива. Когато говорим за демографски промени, като че ли е, забравяме един по-общ подход, който би могъл да даде повече сигурност на младите хора. Нуждам се от някаква информационна кампания. Много млади хора желаят да имат семейство, но за това се нуждаят от работа и от място, където да живеят. Веднъж след като намерят работа и място, където да живеят, обаче възниква проблема за тях дали има необходимите здравни услуги, ако мястото, което са избрали е малък град, например. Аз наистина очаквам с любопитство да видя крайният вариант на доклада. Много инструменти има в различните държави членки и тези инструменти трябва да бъдат подробно разписани и целенасочени. Много често се прави пропаганда с мигрантите. Затова може би трябва да има някаква осведомителна кампания, която да успокои младите хора. А, така че те е, да знаят, че фондовете служат за осигуряване на тяхното бъдеще. Много млади хора не желаят да създадат семейство, чисто и просто защото не вярват в бъдещето, нямат никаква сигурност. Разполагаме с различни мерки в различни отношения, но те не са обединени под една шапка. Например, много се прави по отношение на отпуска по майчинство, на родителския отпуск. Много проблеми има в това отношение в Европа и те все още не са решени. Изготвихме резолюция, но не я приехме. Ако една майка реши да остане вкъщи и да си гледа децата и да излезе в отпуск по майчинство, това означава, че е, семейството ще загуби определени средства. И това също е важно за демографските промени. Трябва да има повече сигурност за младите хора. Благодаря, господин Хетман. Има думата. Я также chciałem pogratulować e, pani sprawozdawcy. Господин председател, и аз бих искала да... Jednym z най... Благодаря на докладчицата, че подготви текст по проблем, пред който пред, проблем, пред който е изправена цяла Европа в момента. Духа, колегите споменаха много от аспектите. Аз съм от източна Полша, региони, и региони в тази част на страната се обезлюдяват след напускане на младите хора. Но нека да се спра на един от важните аспекти, които според мен не бе засегнат до сега. Необходимо е общините и местните органи на властта да предприемат мерки и да създадат програми, защото смятам, че общо европейски е, мерки, мерки взети на равнище Европейски съюз няма да бъдат няма да дадат необходимите резултати, ако не включиме местните органи на властта. Те познават най-добре проблемите, но а, е, не разполагат с, с адекватните инструменти. За това смятам, че трябва да се върнем към един от основните проблеми на политиката на сближаване – гъвкавостта. Прав е господин Фан Нистелрой. Не е необходим допълнителен фонд за решаване на проблемите. Защото в противен случай всеки път, когато има проблем, трябва да създаваме фонд. Не, според мен това не е добро решение. Трябва да има повече координация и повече допълняемост между съществуващите инструменти. Местните органи на властта трябва да е, е разполагат с повече гъвкавост, за да могат да реагират адекватно. Казваме, че дейностите трябва да бъдат новаторски и тези дейности се финансират от Европейския съюз, но демографските промени не са нещо новаторско. И за да могат за да може нашето население да остава по места, за да могат хората да виждат, че имат бъдеще в селските райони. Те се нуждаят от детски ясли, от детски градини. За това още веднъж казвам, трябва по-добра координация между използването на различните фондове, фонда, кохезионни фонд, а, ОСП, е, социалният е, фонд. Трябва да помислим и как, как ще се развиват е, нещата след 2020 година. Да, проблема е, проблема е важен и той няма да спре от днес, утре. Така че трябва да има допълняемост между кохезионната политика и ОСП. Повече допълняемост, повече координация, но най-вече повече гъвкавост, за да може да се въз... използват гъвкаво и целенасочено средствата от различните фондове. А това може, както казах, най-добре да стане от местните органи на властта. Може би по този начин ще се справим поне мъничко с това огромно предизвикателство. Госпожа Бресо, благодаря ви. И аз искам да благодаря на докладчика за това, че се зае с тази тема. Тя е изключително актуална в много части на Европейския съюз и в неговите региони. Много е важно да направим разлика между две неща. Естествено, говориме веднъж за обезлюдяване в цяла Европа, не само в селските райони. Става дума много често и за градове. Трябва да разгледаме различните а, политики, които касаят този проблем, а в частност тези, които се борят с бедността, както и с правата на жените. И има цяла група политики, които биха могли да бъдат по-добре координирани на европейско ниво, за да намерим решение на обезлюдяването и ниската ръждаемост. Както вече споменах, много от тях са свързани и с проблемите на жените и на семействата. Като цяло регионите а, се обезлюдяват все повече, но много зависи за кои точно райони говорим. Не е толкова проста ситуацията. Напротив, тя има много аспекти. Защото а, имаме, да речем, планинските райони. Там а, нещата са на вълни и много често хората се завръщат а, в селата. В други планински райони обаче обезлюдяването продължава без възпрепятствано. Според мен трябва да а, помислим за структурните фондове. Те могат много да ни помогнат. Могат да ни помогнат да а, диференцираме проблемите, да а, рафинираме политиките. Те могат да помогнат на дадени райони, които страдат от обезлюдяване а, и да ги възродят има един проблем, който също би могъл да бъде решен. Говорим за макроекономически условия. Често е въпрос на инвестиции от страна на регионите и градовете. В същото време обаче, много рядко това върви с поддържане на услугите, които се предлагат в тези региони, които са жизненно важни за местните хора. за всеки регион е необходимо а, да има някакъв минимум обществени услуги, за да могат да живеят хора там. Надявам се да не забравяме този аспект. Говоря както за обществено предлаганите услуги, така и за частните. Те са свързани с а, грешки, направени на ниво пазар. Трябва да направим така, че да е възможно услуги да се предлагат на въпросните пазари. Общините правят много съкрещения в подобни региони, може би не трябва, защото както обществените, така и частно предлаганите услуги са важни за местното население. Те трябва да са на лице в достатъчна степен. Възобновяемата енергия също е интересен въпрос, по който вече се работи в много региони. На много места тенденцията а, се преобръща. Прилагат се политики, които окоръжават местната продукция, производството на възобновяема енергия. Случаите, в които определени продукти се асоциират с конкретни места, където те се произвеждат, това е важен вариант за решение. За да се случват тези неща обаче, пак казвам, хората трябва да могат да а, останат а, в градовете си и да а, могат да се възползват услуги там. Което означава, че трябва да помислим и как да ангажираме частния сектор. Трябва да сме находчиви при всички положения, но на първо място трябва да се погрижим а, пазара да предлага услугите, от които хората имат нужда. Благодаря. Благодаря. Това бяха коментарите на всички колеги от комисията Реджи. Сега давам думата на Европейската комисия, госпожа Хапака. Заповядайте. Благодаря, благодаря на докладчика за тази а, важна тема. Тя е особено актуална тази година. когато обсъждаме действително бъдещето и перспективите пред нас. Пред много предизвикателства сме изправени предвид новата политика на сближаване. Разполагаме с средства, с фондове и с инструменти, за да решим проблемите. В момента разглеждаме всички възможности те да се използват максимално координирано. Действително важно е как използваме фондовете. Те могат да бъдат употребени а, доста ефективно на местно ниво, за да решат проблемите, за които говорим в този доклад. Така че ние приветстваме доклада и очакваме да си сътрудничим а, с вас. Доклада за сближаването допълнително ще а, задълбочи нашите размисли по темата. Това е което имам да кажа сега. Благодаря. Благодаря, госпожо, госпожо Перес. Имате думата, за да приключите дискусията. Да, благодаря, госпожо председател. Първо, разбира се, искам да благодаря на всички от тези, които взеха думата, защото те обогатиха дебата. Това е един първи дебата, в който просто предлагаме някои идеи и важни проблеми. Смятам, че всички сме съгласни за това, че трябва да помислиме как да решиме този тежък проблем, пред който сме изправени всички. Някои колеги е, наблегнаха на субсидиарността. Да, аз съм абсолютно съгласна с е, тях. Е, местните и регионални органи на властта наистина са най-близо до проблемите и най-добре ги разбират, но ние сме онези, които можем да им дадем в ръка инструментите, за да се, включ, да се справят с тази реалност. Реалността е сложна, да, разбира се. Няма да решим проблемите с магическа пръжка или с един модел. Няма едно решение на демографския проблем. Дали трябва фонд или не, това е проблем, който можем да, да, да обсъдиме и в крайна сметка мнозинството ще реши. Но едно нещо е важно – трябва да видим как можем да използваме по-добре инструментариума, с който разполагаме в момента, за да спреме обезлюдяването на региони и територии. Защото всички, всички чуваме а, местните органи на властта, които казват не знаем как идват, как може да използваме европейските фондове и така нататък. Така че не трябва да виним едни или други, или да сочим с пръста, едни или други. Но явно европейските средства не са насочени към проблемите, така че да задържат населението на място. Така че е необходимо да се планира, програмират политиката, така че да се намерят истински решения на проблемите. трябва да можем да, да, да координираме различните подходи. А, тази седмица комисията ще а, разгледа по-специално социалния стълб и проблемите свързани с съчетаване на професионалния и личния живот. Това е много важно за младите хора, за да може те да вземат решение къде искат да живеят. Сега в крайна сметка не можем да заставим никой да живее в селските региони. Но хората трябва да имат избор, трябва да имат свободата да си останат в родните села и градове. Много често те имат желание да останат, но просто там нямат никакви възможности. Така че необходимо е да има инфраструктури, е, учебни заведения, медицински центрове. Така че всичко това зависи от едно по-добро планиране, едно по-интелигентно планиране. Всека, всека община не, не трябва да има, да речем, и медицински център, и спортен център, и, и образователни центрове и така нататък. Не. Просто да, да създадем възможност всички да имат достъп до тези услуги. Така че в този дебат всички ще допренесеме много и се надявам, че ще излеземе с предложения, ал, альтернативи, които ще позволят задържането на населението в тези региони и решаването на проблемите, с които се, сблъсква. Надявам се, че следващата дискусия, която ще стъпи вече на един а, писмен документ, ще включва а, предложения, които ще ни позволят да изработим един общ доклад и с общи усилия да намериме решение за а, населението и цяла Европа, която е изправена пред демографски проблеми. Благодарим ви. Благодарим ви за цялата тази дискусия. Очакваме доклада през юни. Продължаваме сега с следващата точка по дневен ред размяна на мнение с Европейската комисия относно развитието на програмата за градовете. Няма нужда да ви напомням колко много сме вложили в пакта от Амстердам и програмата за градовете. Тук написахме и специален доклад. Активно участвахме във всички събития по тази тема, заедно с Комитета на регионите и Котер комисията. През юли пак ще има среща по тази тема с комисията Котер. Програмата за градовете е в сърцето на а, бъдещите ни планове. Партньорството ще бъде ключово. Всички видове партньорства – които ще обединят усилията на различни институции, заели се с проблемите на градовете в Европейския съюз. До края на годината очакваме да видим доклад от комисията и съвета за напредъка по програмата за градовете, както и партньорствата. Ще заседаваме, за да обсъдим този доклад. Междувременно, днес е време да информираме комисията какво се случва на този етап, така че приветстваме заместник директора на Генерална дирекция Реджио, за да ни представи последните а, събития по темата, след което ще дискутираме. Благодаря че ми дадохте думата. Искам да започна с благодарности и от наша страна. Работи много добре с Европейския парламент и особено с вашата комисия. Действително всичко, което споменахте, беше вярно. Много сте активни. Това е важно, тъй като времената са смутни по най-различен начин. В същото време, вследствие от пакта от Амстердам, ние започнахме да работим по програмата за градовете и партньорствата в тази насока. Ключовата дума тук е сътрудничество. Така подходи и комисията към а, своята работа. Мога да ви уверя, че активно работим в рамките на програмата, за да напреднем максимално. Проблемите са важни, но пък и потенциалът е голям, когато говорим за градовете. Градовете ни приближават много до гражданите и техните проблеми. Все пак всички работим за хората в Европейския съюз. Както казахте вие, програмата за градовете отвори път за големи проекти, базирани на сътрудничество между държавите членки, европейските институции, градските, местните власти, различни представители на неправителствения сектор. Именно това целим ние а, и такива партньорства подкрепяме. Всяко партньорство включва поне една от тези заинтересовани страни. А, сътрудничеството обаче е доста специфично. Понякога начало на сътрудничеството може да бъде местна власт или държава членка. Много а, от а, държавите членки и местните власти силно желаят това и се стремят към подобно лидерство. Вече имаме напредък с първите четири области. А, качество на а, жилищните площи, развитие на градските райони. Това са все важни въпроси. В рамките на тези партньорства до лятото очакваме да имаме план за действие, което означава, че ще има и публични консултации, които ще станат известни през юли и август на нашия вебсайт. Ще последват разискване и дискусии през октомври месец с самите градове и държави членки. Три са основните теми, които ще се обсъждат – законодателство, финансиране и ноу-хау. Ще се опитаме колкото се може по-конкретно да говорим по тези три големи теми. По отношение на а, законодателството, не само на европейско ниво, но и на национално ниво, а, това, което се случва, винаги има ефект върху качеството на живот в градската среда и настаняването. Естествено, източниците на финансиране в градовете също са много а, важни. Трябва да видим къде имаме пропуски, къде има място за подобрение и какво а, искаме да постигнем. И накрая, споделянето на знания и ноу-хау не бива да бъде подценявано. То е, може би, една от най-важните области, тъй като в различните държави членки и райони има различно ниво на развитие. Вижда се, че има нужда да се обменят най-добри практики, ноу-хау. Много често общините, местните власти просто не знаят как да подходят към определен проблем. И точно тук ние можем да помогнем, като им а, дадем знания. Комисията също така има желание да упрости а, процеса на работа. Много често политиките на европейско ниво се отразяват на местно ниво а, и така трябва да бъде. Трябва да го имаме предвид, за да отбележим по-голям успех, да координираме резултатите от нашите усилия. Това въжи и за а, конкретните партньорства, скасаещи кръговата економика и така нататък. Вижда се, че а, вътре в а, комисията а, са мобилизирани ред експерти, които да дадат конкретни предложения, а, за да имаме и конкретни резултати. Както казах, това искаме а, да постигнем. Също така а, опитваме се да създадем една така по-цялостна съвместна концепция за бъдещето, която да обедини усилията ни, използващи различни инструменти. Така работата ни ще бъде по-хармонизирана и по-единна. Териториалната оценка също е нещо, по което работим. в момента има пилотен проект в това отношение – Той се концентрира върху селските региони. Методиката е разработена а, от Комитета на регионите и ние ще се възползваме от това, но ще се опитаме посредством пилотния проект а, да я а, подобрим и усъвършенстваме. Както ви казах, процес на работа сме. Мога да ви разкажа какво се случва в момента, но все още предстои много започваме да работим с съвета. Първите резултати от конкретните партньорства ще станат ясни през юни и юли месец в Братислава. Стана дума за уменията за заетостта, за кръговата економика и други области, в които имаме партньорства. Там очакваме планове за действие, но на конкретни резултати ще имаме чак, може би, към края на годината на различни нива, така че ще ви държим в течение. Комисията взима много сериозно предвид напредъка, но в крайна сметка става дума и за партньорства. Така че това е положението. Държавите членки, местните власти, градовете също ще трябва да свършат своя дял от работата. Надяваме се това да се случи и а, да обсъдим заедно с вас в Европейския парламент докъде сме стигнали, какво още трябва да направим. Още нещо много важно. Трябва да подобрим и усъвършенстваме информацията, свързана с градовете. Да имаме едно гише, на което да се обслужват напълно по отношение на информацията всички заинтересовани. Работим по този въпрос. Опитваме се да видим дали можем да свържем едно такова гише с а, а, техническа помощ и с а, консултации за градовете. Много от тях имат нужда от това да им се помогне да се разработят системите за, раз, за развитие, допълнително и да а, се осигури финансиране за тези стратегии. Много често именно там а, градовете се губят, така да се каже. И консултациите в това отношение са важни. И имаме 10 града, които сме обединили в фокус група и работим с тази фокус група, за да разберем как най-добре можем да помогнем на техните нужди. Смятам, че е много важно също така да разгледаме политиката на сближаване отвътре, програма по програма. Вътрешно проучваме този въпрос и ще имаме резултати през септември. Става дума за а, ефекта от а, фон, а, средствата от Европейската инвестиционна банка и други фондове. Изследваме какъв е ефекта от тези 5%, които отиват директно в градовете. И се оказва, че Държавите членки прегръщат тази идея. Подбират се а, проекти и тя за сега работи, като идеята е да не се увеличава административната тежест, а, да се фокусираме върху приоритетните проекти. Имаме и интегрирана стратегия, която градовете трябва да имат като предварително условие. Тя помага на градовете да се ориентират какво целим. Всички знаем, че именно градовете са а, моторите на развитието, те движат развитието, но там са и най-големите проблеми. Затова е необходим такъв интегриран подход. И ние бележим на продукт това отношение, което ни радва. А в а, нашата работа разглеждаме също така и широко използвани инструменти, свързани с член 7, които разглеждат не само градовете, а сътрудничество между градовете и селските райони. Това също е нещо, по което ми се ще да работим повече и да разработим до по-голяма степен. Напоследък имаме причина да вярваме, имаме информация и статистика, която показва, че тези териториални инструменти са действително много ефективни и полезни. Използват се от най-различни заинтересовани страни и а, предоставят решение на териториални местни проблеми. Може би за бъдеще те могат да се използват, за да се удовлетворят териториални нужди, конкретни териториални нужди. Много често а, дадени райони имат по-специфични условия, географски или други. Ако разработим териториалния подход повече, така ще дадем шанс на тези региони да решат своите специфични местни проблеми. Както виждате, работата а, върви Работим и по доста иновативни а, дейности, които за първи път използваме. По първата цел имахме почти 100 а, заявления за помощ от различни градове, т.е. голям успех беше. И очевидно иновативните инструменти са нещо, което а, градовете търсят. При втората покана за заявление получихме 200, 200 заявления. Времето обаче не ни стига. Искаме да опозатворим средствата максимално добре. И все пак а, сме доволни, че постигнахме такъв а, успех. До някаква степен не го очаквахме. Както казах, в края на годината ще изготвим доклада. Но най-напред трябва да видим план за действие, предложения за конкретни мерки. Необходимо е също така да анализираме до каква степен се освояват средствата по програмите. Както знаете, в комисията се подкрепя силно програмата за градовете. както и по-тясното сътрудничество между градовете и селските райони. Решихме следващия ни форум да е в Роттердам, да излезем малко от Брюксел. През ноември, от 27 ноември ще започне този форум и ще бъде тридневен а, предполагам, че ще бъде много полезен този форум. Това е за сега, което се случва. Бъдещото развитие на нещата, особено финансовите въпроси, първо ще се обсъждат, но а, това, което наблюдавам е, че програмата за градовете се следи отблизо и, а, и се цени, особено предвид дискусиите в Малта. Следващите три председателства също смятат да а, засилят работата в тази посока. Така че момента е добър да видим какво сме постигнали и какво ни предстои за в бъдеще. Благодаря, че ме поканихте още веднъж. Оставам на разположение за вашите въпроси и както казах, на по-късен етап ще можем да предоставим и конкретни цифри, статистика и данни. Все още работим по тях. Благодаря ви. Благодаря, благодаря за информацията. Разбира се, ще следиме напредъка и ще се срещнем в края на годината, дори и преди. Но при всички случаи в край на годината за съвестното заседание с Коттер. А сега госпожа Вествал има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за този доклад, за това представяне. Относно програмата за градовете. Мисля, че ние приехме един добър доклад не само тук в нашата комисия, но и в а, пленарна зала, заявявайки колко е важно развитието на градовете. Искам да се върна към а, свързване на демографията и а, развитието на градовете и селата често като че ли създаваме допълнително една ам, пропаст между градовете и селата, като разграничаваме ги. А в крайна сметка има и, и някакси преход през малките градове, големите е, села. Но необходими са ни допълнителни данни и щом имате някакви резултати, някакви данни, много ви моля, предоставяйте ми ги, защото а, ние трябва да изработиме следващата, бъдещата политика на сближаване. И в тази рамка е много важно развитието на градовете ние трябва да свържем нещата. Сега искам да ви задам един въпрос или по-скоро да израза едно желание. Политиката за градовете е нещо, което е, ни интересува много, за което милееме и бих искала да работиме в тясно сътрудничество, а не по-отделно. Защото в крайна сметка ние сме представители на и на регионите, и на гражданите. И, и когато нещата и когато нещата не върват е, добре, гражданите ни се оплакват на нас, не на комисията. Ние сме близо до гражданите, така че трябва да участваме по-активно, но как бихме могли да, да бъдем по-активни, за да защитаваме интересите на гражданите? Благодаря. Господин Фан Мюнтербург. Благодаря, госпожо председател. пакта за Амстердам е на инициатива, която бе предприята. Сега трябва да очакваме резултатите от партньорствете. Но госпожа Вестала абсолютно права. Ролята на парламента е от огромно ключово значение, защото ние сме и с законодатели, освен друг, всичко друго. За това бих искал да знам как смятате да включите парламента в програмите на действие. Как е, комисията смята да свърже различните проекти с е, иновационните действия? Как ще се е, агрегират резултатите от различните огроми. Как всичко ще се включи заедно и ще представлява една обща дейност, госпожа Малетич? Благодаря за вашата презентация. Благодаря, госпожо председател. Аз много се радвам, че вие подчертахте, че е необходимо да споделиме мнение, познания за градовете, за това, което се върши в градовете. Аз лично съм разговаряла с кметове в различни а, държави членки и всичките Е, са казвали, че имат, необходимата имат е, нужда от насоки за развитие на градовете, за отчитане на по-добрите резултати. Така че аз смятам, а, е, про, програмите за европейски столици и новите аспекти, нали, европейска столица на науката, на културата, на това, на това. Че имат, е, не, имат е, е много важно. Така че градов, градовете трябва да разполагат с подобни насоки, за да могат да знаят как, е, примерно, да постигнат това, да станат е, столица на науката, на, на образованието и така нататък. А, приоритетите от Амстердам, образование, а, култура и така нататък, трябва да бъдат по някакъв начин свързано с плановете за действие. Чрез плановете за действие и насоки или нещо като пътеводител ще помогне на градовете, според мене. Това е първото, което исках да кажа. И второ, нещо, което обсъдихме тук преди този проблем, проблемите свързани с демографските предизвикателства. Сега, ние можем да свържеме някои от приоритетите с демографските предизвикателства, като е, борбата срещу бедността, създаване на работни места и така нататък. Така че аз мисля, че има начин да се свържат е, нещата. Демографските проблеми с, с развитието на градовете. Господин Сисо, благодаря, госпожо председател. Ако трябва да дадем един спешен отговор на това, що е политика на сближаване, всички ще кажеме, че сближаването е намаляване на разликите между регионите а, от гледна точка на бедността, на развитие и така нататък, но също така разликите между селата и градовете. Така че За това е от огромно значение всички европейски политики да се осъществяват и в градовете и най-вече за намаляване на бедността, за растеж, за конкурентоспособност и за постигане на отлични резултати. Но ако говорим за необходимостта да се посъвършенстват мрежите, да речеме транспортните мрежи, които свързват градовете с селата или комуникационните мрежи, които сближават гражданите. Това е от огромно значение за всички и, същ... и... и същевременно ще... наистина ще бъде а, а, крачка напред към прогреса. Необходимо е всички да имат еднакви възможности. Тоест, за това комисията трябва да направи повече усилия за да преведе на всички езици своят вебсайт е, е, и своите програми за градовете, за да могат те да бъдат достъпни за всички наши граждани и в селата и в градовете и за да знаят как да се възползват от тях. Господин Олбрихт, имате думата. Благодаря, госпожо председател. А, съжалявам, че закъснях, защото бях комисията по бюджета, но имам въпроси към комисията. Първо искам да подчертая а, положителната координация, която наблюдаваме между различните генерални дирекции и се надяваме, че за в бъдеще това ще бъде все по-очевидно и по-очевидно градовете, които са в Реджи, иновацията, която не е в Реджи и, и други аспекти на, на политиката, които са в, под шапката на други генерални дирекции, но всичко това, надяваме се, ще бъде много по-координирано. Ако член по член 7 се предлагат 5%, комисията би ли, бил, би ли могла в бъдеще да предложи 10%? Ще е, ще, ли, ще ли е възможно да има повече средства за тези политики? Също време... едно координиране е от интерес както за комисията, така и за парламент. Ние обсъждаме истинските цели на партньорствата в рамките на пакта от Амстердам. И какво очаква комисията от тези партньорства? Те са 12. А какво точно очакваме от плановете за действие? Нови идеи, експериментални идеи? Или очакваме да разбереме по какъв начин можем да поправиме грешките си, да коригираме неправилните действия. Така че каква е, как, каква е целта? Дали да се появят абсолютно нови идеи или да усъвършенстваме съществуващето? Защото от това ще, от това ще зависи каква ще бъде, какъв ще бъде следващия дневен ред. Примерно от 17, 17, 18, 19. 2019 година трябва да е готов новия регламент и каква ще бъде връзката между новия план за действие и регламента. По какъв начин ще бъдат свързани те? Е, е, паралелно ли ще се развиват или ще се взаимодействат? Това е риторичен въпрос дали партньорствата ще служат за основа за създаване на регламента или обратното. Искам да знам каква ще е връзката между тези два аспекта. Това бяха коментари, въпроси. Сега, господин Помен, Попен, можете да отговорите на някои от тях и да кажете какво мислите по въпроса. Благодаря ви за въпросите, за забележките. Те всички са от огромно значение. Аз не навлезах в подробности в, по някои от аспекти. Въпроса с познанието от огромно значение. А, Нашият приоритет в рамките на този инструмент, но и по силата на член 7 ще бъде да помогнеме на градовете. Създа, създадахме мрежата за развитие на градовете. В рамките на тази мрежа има постоянни срещи, обсъждания. Правиме всичко възможно наистина да постигнем едно споделено управление. Също, също, също времено организирахме и семинари, много семинари в много градове от, е, в Европа. Имаше добри идеи, но видяхме, че има потенциал, но резултатите не бяха много впечатляващи ще направиме допълнителни мероприятия в Будапешта, Варшава, ще ходим в Гърция. Надяваме се, че този ам, концепт ще може да се приложи в за различните градове. Трябва да, разбира се, да се започне от това, което има в даден регион и да се развие, за да се стигне до отлични резултати. Така че от една страна имаме помощ, която е целенасочена за някои от в рамките на иновативните дейности. Включили сме и други аспекти, миграция, мобилност. Така че Първите проекти вече се осъществяват. Е, ще се опитаме колкото се може по-бързо да продължим с втората вълна, да видим къде са проблемите, къде са пропуските. Важно е Европейският парламент да участва. Европейският парламент всъщност участва от самото начало. Плановете за действие ще се обсъждат през юли. Тогава ще получим първите резулта, резултати и целта, разбира се, е да видиме на основата на постигнатото какво можем да усъвършенстваме. Разбира се, предвид създаване на нов регламент, трябва да вземем предвид оценките на, от е, резултатите от териториалните е, оценки. Да, функционалните територии е едно решение за бъдеще, което едно решение, което се прилага в Германия. Това, това ще бъде едно от, е, един от аспектите за по-нататъчното сътрудничество. So this cooperation and supporting the creation of these functional... Създаването на функционални територии наистина ще бъде едно от решението за, за в бъдеще. Разполагаме с едно отлично изследване за териториите, където липсва географски баланс и ще стъпиме на него, но за бъдеще ще разгледаме резулт, резултатите, които ще определят бъдещите ни насоки, но в, но в крайно Както знаете, това е един много широкомащабен процес. Ще предоставиме всички резултати, всички данни, цялата информация, която, с която ще разполагаме. Е, териториалният е, подход е, все повече и повече се прилага и той е от огромно значение, ако искаме наистина да постигнем своите цели. Така че всичко трябва да бъде взаимосвързано от целите, приоритетите. За това работиме в тясно сътрудничество с останалите генерални дирекции, за да видим по какъв начин да свържеме дейностите по Хоризонт 2020 с иновативните е, дейности и как всичко това да се върже в намиране на иновативни решения за градовете. Разбирам, разбира се, използваме най-различни инструменти. Е, работиме много активно слагаме всичко, цялата информация, с която разполагаме на своята веб сайт. И по този начин ще се, ще се, ще се създаде това, за което споменахте, нещо като насоки за градовете, защото въпросът не е само да се определи стратегията, а да, се, е, да им се дадат е, конкретни е, насоки, конкретна помощ. Надявам се, че отговорих на въпросите. И за бъдеще се надяваме на вашата помощ и е, на това да ни насочвате към в правилната посока. Да, разбира се. Ще продължиме да следим отблизо е, целият е, процес, дневния ред за градовете и ще обменяме информация в е, различни формати. А и вие сте винаги добре дошъл за бъдещи дискусии тук. И сега продължаваме с нашия дневен ред. Обмена на мнения относно Брексита и политиката на сближаване. Mind you that there were several... Нека ви напомня, че на няколко пъти сме обсъждали а, възможността за обсъждане на Брексит и политиката на сближаване. изчаквахме плана на Европейския парламент да бъде прият от председателския съвет. Тогава господин Верховщад бе определен и за представител на Европейския парламент по време на преговорите за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Председателския съвет определи три етапа в преговорите – по смисъла на задействането на член 50. Правомощията остават на председателския съвет, а парламентарните комисии трябваше да обсъдят последствията от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз върху съответния им ресор. Нашия секретарят изготви специален документ, който бе изготвен с координаторите на политическите групи той е част и от цялостния документ, който ще включва работните документи на всички парламентарни комисии. Следващия етап е започване на преговорите след задействането на член 50. Господин Верховстат ще продължи да организира работата на ниво председателски съвет заедно с госпожа Хюбнер, председател на комисията АВКО ще участват и а, съответните парламентарни комисии със своя експертен опит. По време на предишното ни заседание е, на срещата на председателите, господин Верховстат ни уведоми, че след първата резолюция, която гласувахме на последното пленарно в Страсбург, ще бъдат приети и други резолюции, включително такива, обхващащи, обхващащи някои секторни политики, включително и регионалната. Ето защо ние трябва да сме готови да работим в това отношение и да излезем със специална позиция по някои от въпросите по време на преговорите. И на третия етап, след като приключат преговорите, комисията АВКО, която е компетентна по смисъла на процедурата за вземане на решение, както и останалите а, компетентни комисии ще се включат в процеса. Много срещи проведохме на срещата а, на председателите, заедно с господин Верховстат и заедно с господин Барние, който отговаря за преговорите от името на Европейската комисия. И сега е на лице първата резолюция. Тя бе гласувана от парламента. Предлагам ви днес да започнем дискусията за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и последствията върху политиката на сближаване. Политическите групи и членовете на комисията Реги те могат по този начин да ориентират работата си по бъдещата ни специална резолюция в това отношение. Ще оформим и позицията на нашата комисия, която ще е необходима за преговорите. Имате думата за коментари, идеи, предложения. Господин Олбрихт. Е, Госпожо председател, няколко елемента са важни за последствията върху политиката на сближаването. Да не добравяме, че има преки и непреки последствия. Първо трябва да помислим какви биха били последствията от Брексит върху политиката на сближаване след 2023 година, защото ако Обединеното кралство реши да остане в политиката на сближаване, това означава, че Обединеното кралство ще участва в политиката на сближаване до 2020, но последствията ще се усещат до 2023. Ето защо е важно да разполагаме с необходимите финансови ресурси за съответните поети ангажименти. Или е, важни са така наречените 60 милиарда от политиката на сближаване. Това са преките последствия. Възниква и въпроса как Обединеното кралство ще участва в политиката на сближаване след като напусне Европейския съюз. Как ще се отрази това на политиката на сближаване с 2019-2020 до 2023 година натам? На следващо място. Ако запазим методологията, която използваме днес, а това не е сигурно, но ако я запазим, 75% от средния БВП е в над 2. В това отношение мненията са разнопосочни. Какво ще се случи със средния БВП на Европейския съюз след Брексит? Ще се промени ли средната стойност? Дали тя ще бъде по-ниска? Ако средната стойност е по-ниска, това означава, че някои региони ще станат от по-малко развити към преходни периоди, преходни региони региони в преход, извинете. Та, ако запазим същата методология, трябва да помислим как ще се отрази Брексит в това отношение. На следващо място, ние може би трябва да преосмислим критериите, които използваме в политиката на сближаване. Тези критерии трябва да бъдат по-широко обхватни, да не включват само БВП, но и някои други показатели. Може би наново ще трябва да определим нивото на събиране на данни от над 2 до над 3, например. Не мисля, че трябва да обсъждаме е, Брексит по-отделно, отделно от политиката на сближаване. Нека да разглеждаме Брексит в контекста на настоящата и бъдещата политика. И на следващо място – Нещо, което няма пряка връзка, но все пак да го кажа, тъй като то е важно за комисията Реги. Какви ще бъдат последствията върху политиката на сближаване от Европа на две скорости. Това ще се отрази на бюджета. А това са последствия от Брексит. Последствията от Брексит са тясно свързани с бюджета на еврозоната. Ако имаме бюджет за еврозоната, как ще се отрази това на политиката на сближаване? Това са непреките последствия от Брексит. Та първият ми въпрос. Как ще се отрази това на политиката на сближаване за период 2014-2020 и как ще се отрази за периода след 2020 година? Благодаря, господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Ще продължа в духа, в който започна Ян. Има различни пластове, различни аспекти, в които Брексит ще окаже влияние върху политиката на сближаване. И проблемът е как да се подготвим за тези последствия, за да изготвим и адекватен отговор. Първо, бюджетните ограничения, пред които ще сме изправени заради Брексит. Второ. Много държави членки се опитват да използват края на този програмен период на политиката на сближаване, за да променят политиката. Нека да обяснят защо смятат, че трябва да се смени политиката на сближаване, при положение, че Обединеното кралство напуска Съюза. И на трето място, важно е да помислим как ще се отрази Брексит на двете големи групи. Тази на нетните вносители и тази на държавите, които участват в политиката на сближаване. Нетните вносители се опитват да използват Брексит, за да намалят вноските в политиката на сближаване или за да се опитат да получат по-добра сделка с групата на държавите, които участват в политиката на сближаване. Понякога компромисът може да се окаже компромис за бъдещето на политиката на сближаване. И не на последно място, Важно е да видим дали Европейската комисия мисли върху бъдещия статут на Шотландия в политиката на сближаване, защото все още нямаме отговор на този въпрос. Знам, че не е лесно да се намери отговор на въпроса. Да, трудно е, но не трябва да забравяме различните нюанси на въпросите, повдигнати от Брексит. Да, и над 2 и останалите аспекти и тях трябва да обсъдим преди да започнем основната дискусия за бъдещето на политиката на сближаване. Благодаря ви. Благодаря, господин Бощинаро, госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Както казаха и колегите, изправени сме пред два основни проблема – как да приключим с този период на политиката на сближаване в този несигурен контекст, как при положение, че не знаем дали Обединеното кралство ще участва до края, до 2020 година, при положение, че последствията ще се усетят, усещат до 2023 година. Обединеното кралство играе и важна роля за бюджета. Но това е по-скоро вторичен проблем, защото според мен основният проблем е начина по който ние ще оформим политиката на сближаване без Обединеното кралство. Тогава ще стане ясно дали Обединеното кралство желае да продължи да участва или не. И това ще си има своите последствия, разбира се. Отсъствието на Обединеното кралство ще доведе до падане на средната стойност на БВП, тъй като БВП на Обединеното кралство е а, е, висок. Това несъмнено ще се отрази на средните стойности на държавите членки, взети заедно без Обединеното кралство. Много региони, които в момента е, се водят е, не до там развити региони ще попаднат в графата региони в преход. Ето защо смятам, че е важно да изискаме от Европейската комисия да ни представи някаква прогноза. Прогноза за стойностите на БВП, за съотношението между различните региони, тъй като изцяло ще трябва да преначертаем картата на регионите в контекста на политиката на сближаване. В крайна сметка, нашата парламентарна комисия е комисията в този парламент, която инициира дебата за последствията върху политиката на сближаване. Трябва да обсъдим въпроса с заинтересованите страни, с публичния сектор, с частния сектор. Така че може би е добре Европейската комисия да ни представи някакъв първоначален документ – Въпросът е спешен. Трябва да оформим политиката на сближаване преди края на нашия мандат. 2020 година е точно годината след края на мандата ни. Крайно време е да се започне дискусия в Европейския парламент и между държавите членки, за да може да защитим политиката на сближаване. За нас е очевидно, че тази политика трябва да продължи да съществува, но едва ли това е ясно за останалите комисии в Европейския парламент. Ето защо нашите искания трябва да се основават на реалистични очаквания, на прогнози за последствията върху отделните държави. Италия, която е нетен вносител, изпитва а, бюджетни трудности, например. Самите държави членки се нуждаят от ясни данни в това отношение, за да може да оформят и националните си бюджети. Ето защо приканвам Европейската комисия да ни изпрати всички статистически данни, всички прогнози, които е извършила, за да може на тази основа ние да проведем нашата дискусия. Нашето становище ще е едно от най-важните становища и може би едно от най-проблемните по време на преговорите за Брексит. Останалите парламентарни комисии следят правните аспекти, но ние в нашата парламентарна комисия сме изправени пред един много по-щекотлив въпрос от този за средствата – Ето защо и също трябва да разполагаме с данни, тъй като те ще са от полза за нашата бъдеща дискусия. Благодаря, госпожо председател. Говоря от името на господин Луар, координатор на ЕКР. Е. Ще изчета изказването на колегата. Моля ви, е, не стреляйте по мен, това не са моите собствени думи. Просто ще изчита това, което иска да каже колегата. Той би искал да благодари за това, госпожо председател, че сте включили темата в дневния ред, защото Брексит ще има много последствия върху политиката на сближаване на Европейския съюз. Брексит ще се отражи на бюджетните ангажименти за периода след 2023 година, както и на многогодишната финансова рамка. Ще се загуби вноската на Обеденто кралство, което означава, че политиката на сближаване ще трябва да се свие или че ще се увеличат изискваните заплащанията към нетните вносители. Но все пак има и много потенциал в, в политиката на сближаване. И много амбиции са залегнали тук, които ще бъдат отразени в следващата МФР. Министър-председател на 29 марта изпрати писмо на господин Тъск и в него заяви, че въпреки Брексит желая да има добро партньорство. Обединеното кралство няма да играе вече пряка роля в финансова роля в политиката на сближаване, но аз твърдо вярвам, че ще останат аспекти, по които ще работим в тясно сътрудничество. Ще разчитаме едни на други относно финансирането на регионите, обмена на експертен опит на академичен и практичен такъв. На следващо място, вече цитирах писмото на Тереза Мей, британското правителство желая да продължи економическото сътрудничество по един от въпросите, който ще бъде обсъждан през следващите месеци. Членството на Обединеното кралство в Европейската инвестиционна банка. Това ще бъде един от основните въпроси на масата на преговорите. Но като си има предвид финансовия принос на Обединеното кралство към банката, може да смятаме, че последващото ни сътрудничество ще бъде от полза и за двете страни. По време на преговорите и двете страни ще защитават своите интереси, ще има линии, които не могат да бъдат прекрачени и двете страни ще трябва да направят отстъпки. Когато говорим за политика на сближаване обаче, това може би ще е най-деликатният въпрос, тъй като в това отношение е, британското участие е изключително а, е, важно. Докато напусне Обединеното кралство през 2019 година, се смята, че много от средствата по МФР вече ще бъдат разходвани, което ще има своето отражение върху вноската на Обединеното кралство след Брексит. Обединеното кралство желае да поддържаме единни отношения и това да се прилага и в регионалната ни политика. Това са според нас основните въпроси, които са значение за политиката на сближаване. Трябва да се намали бюрокрацията, административното бреме за бенефициентите, да се рационализират финансовите инструменти, да се увеличи гъвкавостта на инвестициите – и разбира се, трябва да се гарантира предпазливо разходване на публичните средства. Колегата очаква с нетърпение да работи с колегите а, от ЕКАРЕ и от комисията, за да може да бъдат защитени тези приоритети. Това са думите на колегата госпожо председател. За мен беше удоволствие да изчета неговото изказване. А сега, ако позволите, няколко думи от мое име. Споменахме Шотландия преди малко. Аз от дълго време съм в политиката. Погледнете какви промени настъпиха миналата седмица. Ще има избори в Обеденото кралство, което означава, че там отново може да има а, големи промени. Но по отношение на Шотландия, аз съм от Северна Ирландия. Северна Ирландия също искаше да остане в Европейския съюз. Обединеното кралство се присъедини в, а, към Европейския а, съюз и сега като Обединено кралство ще трябва да го напусне, а не само част от него. Не знам дали има шотландци в залата, които да вземат думата от името на Шотландия или от собствено име, но аз Но това, което искам да ви кажа е, че Шотландия ще остане единствената част от Обединеното кралство, с граница с нечленка на Европейския съюз. Но ако не сте част на единния пазар и от митническия съюз, как ще имате вие ефективна граница между Европейския съюз и Обединеното кралство? На този въпрос никой не може да отговори в Обединеното кралство, никой от правителството. Не може да има такава а, граница между Северна Ирландия и Ирландия. А сега ще трябва да се приема граница между Северна Ирландия и останалата част от Обединеното кралство. Нека този проблем да не бъде решен в 4 часа сутринта на Ридоля Луа, когато всички са уморени и решат, че е крайно време да се вземе някакво решение. Не, проблемът е важен. Изключително важно е да се вземе решение за всички хора в Северна Ирландия, но и не само за тях, за всички в Република Ирландия също, защото те също са тясно зависими от отношенията между двете страни. Това е много голям проблем, на който трябва да се намери решение. И съм и смятам, че нашата комисия ще играе роля и в това отношение. Аз съм координатор на ЕКАРЕ по селското стопанство. Всеки, който изпълнява задачата на координатор, знае, че е трудно. Така че в това отношение аз ще ви окажа необходимата подкрепа, но да ви кажа, много работа ни очаква. Трябва да бъдем гъвкави и да вървим напред. Thank you, Mr. Nicholson, and uh, thank you Mr. Luer. Благодаря и на вас, и на колегата за това, че се изказахте. Госпожа Милети, че има думата. Благодаря. Двата най-големи врага на политиката на сближаване, това а, са ситуациите, в които няма сигурност и в които има нещо ново. Вече е, станахме свидетели на много ситуации, е, които са е, прецедент, а сега очакваме и несигурност. Така че е необходимо да работим с Европейската комисия и да получим от тях възможно най-много информация, за да видим какви са различните варианти, които се очертават. След което нашата задача е да няма в рамките на следващия период повече нововъведения и разпоредбите да са изготвени до 2018, защото, както знаете, 2019 отново ни чакат избори за Европарламент. Не можем да чакаме до 2020 година, за да завършваме те първа законодателство, градивни единици, елементи на политиката за сближаване и така нататък. Всичко трябва вече да е дефинирано. Вчера, например, говорихме за предварителните условности. И а, се разбрахме, че не може да а, ги дефинираме чак 2019 година. Това са условности, които трябва вече да са на лице преди началото на самия период. Тоест, те трябва да се изготвят предварително. Тоест, сега, до 2018 година. Само така ще бъдем готови за следващия период. Иначе, пак ще си говорим как не си изпълняваме а, целите в рамките на политиката за сближаване след което пък всички ще поставят под въпрос самото и съществуване и смисъл от нея. Благодаря, господин Карвар, имате думата. Благодаря. Ние не знаем каква ще бъде точно политиката на нашето а, правителство за бъдещите отношения. Освен това има и избори. Искам да се обърна към колегата и да, се, а, да декорирам съгласието си по отношение на това, че Европейския парламент действително трябва да преосмисли политиката за сближаване. Стана дума и за а, Европа на две скорости. Това, нека да не забравяме, не е резултат от оттеглянето на е, Обединеното кралство по-скоро е резултат от разликата между члени, членките на еврозоната и тези, които са извън нея. Тоест, не забравяйте, че тук не става дума само за Брексит. Трябва да ви а, призная, че аз бях на друго мнение, друго мнение преди, а, но вече смятам, че трябва повече да внимаваме и да видим какво се случва с а, а, онези държави членки, които не са членове на еврозоната. Като цяло, еврозоната не успява да а, помогне на доста от а, своите собствени членове, като например Португалия. През юли естествено ще трябва да видим а, каква а, е трагедията в а, Гърция и така нататък. Искам да спомена и ситуацията с Шотландия. Всички чухте господин Никълсън. Вече говорим за Обединено кралство, Великобритания и Северна Ирландия. Съгласен съм, че след Брексит Съюза ще стане дори по-силен и след предрочните избори ситуацията може много да се промени в Шотландия. Много хора в момента се асоциират с Европейския съюз повече, отколкото с Обединеното кралство там. Трябва да се погрижим за тяхните нужди. защото все пак мнозинството там гласува да остане в Европейския съюз. Не мога да кажа нищо за Северна Ирландия, но поне а, в Шотландия е ясно, че мнозинството подкрепя членството в Европейския съюз. Още нещо, което искам да кажа. А, познавам хора, които а, живеят по това, което би могло да се превърне в граница в Ирландия и разбирам притесненията ви в това отношение. У нас се говори за специалните отношения между а, нас и САЩ. А, за мен трябва да говорим и за отношенията между нас и Република Ирландия. Смятам, че трябва да поговорим по тази тема и, по, а, и за това как а, ще се променят тези отношения след а, Брексит. От името на групата на Европа на пряката свобода и демокрацията исках да, да, да кажа, че това е изключително важна тема свободния пазар е нещо важно, но съм сигурна, че може да се постигне някакъв резултат, който да работи и за двете страни. Колкото до а, Обединеното кралство и политиката на сближаване, а, това също е нещо, което трябва да обсъдим. Благодаря, господин Олбрих. Само да уточня нещо. Разбира се, когато споменах Европа на две скорости, а, нямах предвид, че тя е резултат от Брексит. Но много а, решения в момента са задържани, докато не видим какво се случва с Брексит. Това е факт. Така че, да, двете скорости не са а, директен резултат, но са косвен. Вижте доклада на Монте. Там се казва, заради Брексит можем да се върнем към старият въпрос и дебат за собствените ресурси. Някой казва, че това е да се отвори котията на Пандора. Други не са съгласни. Да, не става дума за пряк резултат от Брексит, за един стар резултат, но косвено се връщаме към него заради него. Това исках да кажа. Oh, Благодаря, но аз не казах нещо, което също трябва да се вземе предвид. Аз съм от Обединеното кралство, англичанин съм. И там политиката е доста по-различна. трябва да се вземе предвид резултатите от изборите, например в региона на Бирмингам и така нататък. Thank you very much. We are very open. Благодаря. В нашата комисия а, сме много отворени за всякакви гледни точки по време на разискването. Радвам се, че обсъждате темата така разгорещено. Искам да благодаря на всички, които взеха участие в дебата до момента. Той беше първи по тази тема. Благодаря и за предложенията, които чухме. Съгласна съм. Определено има ключови моменти, които трябва да не изпускаме от вниманието си тук в нашата комисия, докато текат преговорите. Първо всичко, което касае а, периодът 2014-2020 и как ще се приключи този период какво ще бъде участието на Обединеното кралство след 2018 и 2019 година, когато бъдат финализирани преговорите. На второ място, това е темата за бюджета. Какво ще бъде преразпределението между държавите членки? По-малко за всички региони или не за всички, само за някой. Това е въпрос, който ще трябва да изясним. Това е въпрос, който стои и пред Европейската комисия. На трето място, важно е да видим също така как ще се уреди въпросът, свързан с различната класификация на регионите. Той се базира на методика, която значително ще се промени в последствие от отеглянето на Обединеното кралство. И още нещо, което аз бих искала да добавя, то е свързано с изказването на господин Никълсън. Териториалното сътрудничество и ролята на Обединеното кралство в трансгранични програми и международни програми също много важно. Както за нас, така и за а, съседните държави. В това отношение мирната а, програма в Северна Ирландия е един много ключов, специфичен, конкретен момент, който не бива да обягва от нашето внимание за бъдеще по време на преговорите. Чух предложение да помолим Европейската комисия за повече и по-подробна информация. Ще се обърна към секретарията, за да задвижим този въпрос. Той ще ни помогне да изготвим позицията на комисия Реги по темата. Благодаря ви за този дебат. С това приключваме тази точка от дневния ред. Следва одобряване на решенията на координаторите. Те се срещнаха вчера след обед. Резюме на решенията беше изпратено до всички членове на групата вчера. Можем ли да одобрим тези решения? Не виждам някой да възразява. Има ли някой, който иска да се изкаже по друг въпрос? Не виждам колеги, които да вдигат ръка. Искам да ви напомня, че имаме извънредно заседание в Страсбург на комисията Реги на 18 май от 11 до 12 часа. Това ще бъде следващия път, когато ще се видим. Накрая, благодарности на преводачите. Благодаря на всички. Заседанието е закрито.